започваме с доклада на колегата Валка Сел Сисо. Ще ви оставя още няколко секунди да заемете местата си. Е, гласуването ще бъде електронно. Колега Дартмут. Uh, want... Председател, всъщност редно ли е да поздравим господин Баросо за това, че е бил назначен в Голдман Сакс? Също така, аз из... смятам, че неговата пенсия като бивш председател на комисията, вероятно не му е достатъчна. Смятате ли, че би било редно да направим това, господин председател? По първата част на вашия въпрос, аз не въпроса. По втората част на вашия въпрос има си правила. Започваме да гласуваме. Електронно гласуване, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Михайлова също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада за Алба Бидегайн Гер, Гербранди. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Звиевка. За? Против? Въздържали се? Приема се. Доклад Хаутала. За? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада Лебретон. За? Против? Въздържали се? Приема се. Доклад Юлио Винклер. По именно гласуване, моля гласувайте. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Доклада за Алба Бидегаен по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се доклада Шолтес. Имаме три доклада на колегата Шолтес. Колегата иска думата. Заповядайте. Е, Колега Шолтес. Spoštovani predsedujoči, драги колеги. Господин председател, уважаеми колеги. Преди да пристъпим към гласуване, искам да кажа две неща за кандидатите за членове на Европейската сметна палата а именно договора в своя член 256 изисква съвета заедно с Европейския парламент да приеме списъка възоснова на предложението от страните членки. Формално погледнато, парламента има е, консултативна роля, което обаче не означава, че не трябва да се съобрази с мнението на Европейския парламент. Това стана ясно и от случаите, които имахме в миналото. за в бъдеще Европейския съю... Е, е, съвет е, се съобразява с мнението на Европейския парламент, защото ако не се съобрази, не знаем защо правим всичко това, пък и това е основа за доброто ни бъдещо сътрудничество. Освен това, списъка на кандидатите се съдържат само кандидати мъже. Парламента непрекъснато подчертава, че трябва да се следи за е, равнопоставеност между половете. За в бъдеще парламент много строго ще следи е, този въпрос. За момента има само четирима членове жени е, на сметната палата. Е, картината очевидно ще се влушава за в бъдеще. Само за сравнение ще кажа следното. Настоящият парламент каза на е, Юнкер, че броя на жените комисари не бива да бъде по-малък, отколкото при предишната комисия. Време е, е да следим строго за, този, за спазването на това правило. Благодаря, господин докладчик. Е, Три поемани гласувания предстоят. Председателя се извинява. Тани гласувания започване с а, Лазарос Лазаро. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следват тайно гласуване за господин Хуао Фигредо. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Тайно гласуване за господин Лео Бринкат. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към доклада Ланге. Е, е, актът е, е прият по споразумение между парламента и съвета, така че преминаваме към доклада Капел, изменение 7. Моля, гласувайте. За, против? Много малко от вас гласуваха, затова моля да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Блок 2 отпада. Изменение 8 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 10 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 9 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се предложението на комисията с измененията. За, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклад Ланген. Параграф 4. За. Против въздържали се, приема се. Параграф 6 за, против, въздържали се, приема се. След параграф 22 изменение е едно по именно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 23 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 24 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 30 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 31 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 44 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 48 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 49 по на гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст на три части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се. Приема се.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 Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 54 на две части. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 55 на две части. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 57 за. Против? Въздържали се? Приема се на здраве 58. Поименно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се параграф 60 за. Против? Въздържали се. Приема се параграф 66 на две части. Първа част за. Против? Въздържали се. Приема се втора част за. Против? Въздържали се приема се параграф 69 за, против, въздържали се, приема се параграф 70 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се параграф 71 за, против, въздържали се, приема се параграф 72 за, против, въздържали се, приема се параграф 73 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Г за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция с измененията, моля гласувайте поименно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Гирек, параграф 9 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 23 поименно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Приема се. Параграф 24 за. Против? въздържали се, приема се. Параграф 27 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 28 на две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 31 поименно, моля гласувате. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 Край на гласуването. Приема се. Параграф 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 48 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 51 поименно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 52 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 55 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 56 на две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 69 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 92 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 98 за, против, въздържали се, приема се. Е, съображение К за, против, въздържали се, приема се. Съображение Т за, против, въздържали се, приема се. Е, съображение В първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се цялата резолюция с измененията по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Един момент, госпожо Шторх, края на гласуването. Приема се госпожа фон Фоншторх по процедурен въпрос. Ich das an. Мисля, че е включен микрофона. Говорете. Ich das an. Чукайте по микрофона. Мисля, че работи. Господин председател, по средата на гласуването е, казахте, казахте нещо, а именно, че имате а, проблем да видите какво е множеството, за, за, защото Уип не показва са, социалистите и демократите. Какво имахте предвид? Госпожо фон Шторих, не съм казал, че се затруднявам. Казах, че е, е, не ми е лесно. Е, внимавам, следя всеки един колега, включително и вас. Доклада на колегата Дамато по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Бресо. Параграф 7 по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на, глас... Край на гласуването. Приема се. Параграф 18 на две части. Първа част за. Против въздържали се. Приема се. Втора част по име, но Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. По параграф 31 има устно изменение от колегата Бресо. Колега, имате думата. Благодаря, господин председател. Става дума за устно изменение за координиране на а, служб, спасителните служби в Алпите. Става дума за координиране на спасителните планински служби. Имате ли някакви възражения? Няма. В такъв случай гласуваме за. Против. Въздържали се. Време се с изменението след параграф 36, изменение едно по именно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Край на гласуването. Изменение три по именно за... А, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. И Изменение 4 по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 47 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се цялата резолюция с измененията по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Доклада Корал, параграф 2 на две части. Първа част. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. Абгелент. Трета част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф четвърти. Устно изменение от господин Корал. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател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 Параграф 12, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 13, първоначален текст, устно изменение. Господин Корал, заповядайте. Thank you, sir. Again, I would like to move the oral amendment starts. Бих искал да ви приканя да видите устното изменение на края на списка за гласуване. It, Ако искате да го изчета, ще го изчета. Има ли възражение? Няма. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 14, първа част. За, против, въздържали се, приема се. За, против, се. Äh, Параграф 15. Устно изменение има. Устно изменение, с което разполагате. Господин Корал, заповядайте. Устното изменение покрива разделното гласуване с включването на думата particularly. Може да видите устното изменение на края на списъка за гласуване, ако желаете. Обаче да се възползвам точно няколко минути, мога и да го изчета. Благодаря, колега Корао. Има ли възражения? Не виждам. В такъв случай гласуваме с устното изменение. Гласуваме с устното изменение на две части с устното изменение на две части. С устното изменение гласуването на две части не е необходимо, така че гласуваме целият текст с устното изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Параграф 17 на три части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, прие... отхвърля се трета част за, против,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 Параграф 32 е, с устно изменение от колегата Корао. I think you know what I'm going to say. I would... Знаете какво ще кажа? Може да намерите устното изменение писмено в края на списъка за гласуване.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 Приема се. Преминаваме към последния доклад на колегите Жданока и Блинкеви. Чуете параграф 3 на 3 части. Първа част, моля, за, против, въздържали се. Приема се втора част, за, против, въздържали се. Отхвърля се трета част, за. Проверяваме втора част, моля, гласувайте.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 Въздържали се. Приема се втора част по именно. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се параграф 8 на 3 части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част. По именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се трета част по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Приема се. Параграф 10 на две части по именно първа част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте.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 Край на гласуването. Приема се параграф 20 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се параграф 21 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 23 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 24 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Госпожо Фонштор, вие не гласувахте. Параграф 26. За. Против въздържали се, да, да проверим. А, по принцип се иска поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 28 на три части. Първа част по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се трета част по именно моля гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Трета част по именно, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, това е оригиналният текст. Приема се. Четвърта част. За против, въздържали се, приема се. Пета част за, против, въздържали се, приема се. Шеста част поименно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Седма част за. Против. Въздържали се. Приема се. Осма част за. Против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 въздържали се, приема се. Параграф 35 на 4 части, всички поименно, първа част, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втора част, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се трета част, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се четвърта част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 37 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 40 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 41 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се? Но много въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 42 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 46 на 4 части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се, четвърта част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 47 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 49 на три части. Първа част по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се трета част по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 51 на две части. Първа част за. Против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 Отхвърля се 55 на две части. Проверяваме трета част на 54 параграф. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 55 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се параграф 56 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 59 по именно. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 60 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се.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 Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 66. Поименно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Приема се. Параграф 67 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Съображение А на две части, първа част за. Против? Въздържали се? Приема се втора част за. Против?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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Съображение е на две части и двете по име, но първа част, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втора част по именно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение Г за. Против. Въздържали се. Прием... Съображение Х за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение и на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение К на три части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение М за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Проверяваме съображение М. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се, съжалявам. Съображение Q, първа част. Против. Въздържали се. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение С на две части. Първа част за. Против. Въздържа се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Т за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение В. Първа част за. Против. ли се. Приема се. Втора част за. Против. ли се. Приема се. Трета част за. Против. ли се. Приема се съображение А, Б на две части. Първа част за, против, Зажали се, приема се. Втора част за, против, Зажали се, приема се. Съображение А, Ф поименно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Съображение А, Г на две части. Първа част за, е, поименно, извинете, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Втора част по моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Съображение А и за. Против? Въздържали се? Ще проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Края на гласуването. Приема се. Резолюцията като цяло, времето, което спестихме, е, ви е, препоръчвам да напуснете залата бързо, в знак на уважение към колегите, които искат да се изкажат и другите, които искат да ги слушат. Сега резолюцията като цяло, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Не изваждайте се още картата за гласуване. Край на гласуването. Приема се.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 Госпожи и господа, преминаваме към обясненията на вота. Знаете, че председателя изключи колегата Корвин Мике от заседанието. Той има право да гласува, което и на